Венесуела, за всички отговори, които дадохте за тази много оживена дискусия. Тя даде важни отговори, свързани с трагедията в Япония. Благодаря на вас, господин председателю, както и на всички комисари, които бяха тук. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Продължаваме с дневния ред. Следващата точка е изявление на комисията за координиране на Европейската стратегия за интеграция на ромите. Давам думата на комисар Рейтинг. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Заедно с моя колега, господин Лас Ландор, представяме решение, което комисията е взела да представи нова рамка за националните стратегии за интегриране на ромите. Европейската рамка идва в момент, в който ситуацията на ромите е център на вниманието в Европа. Европейският съюз предостави на държавите членки широк спектър от политически, правни и финансови инструменти, за да се реши ситуацията на ромите. Ние също така имаме значително правно основание за недопускане на дискриминацията, за свободното движение на хора, включени и в стратегията за разширяването. Обаче става ясно, че нивото на економическата и социална маргинализация на ромите остава се същото. Това не е приемливо и не е устойчиво в Европейския съюз през 21 век. Европейският парламент и с подкрепа на всички политически партии, което искам да подчертая, обръща внимание на неотложността на насърчаването на интегрирането на ромите в светлината на новата стратегия. И искам да благодаря на госпожа Ирока за прекрасната и дейност. Необходими са решителни действия на европейско и на национално ниво. Трябва да обединим усилията си и трябва да интензифицираме нашата ден с борбата срещу дискриминацията на ромите. Трябва да гарантираме това те да упражняват същите права, както и всички други европейски граждани, защото ромите са европейски граждани. И когато аз казвам това, разбира се, аз мисля за един двуаспектен процес, който изисква промяна в менталитета, както на мнозинството на европейските граждани, така и на членовете на ромската общност. Всички сме съгласни, че има необходимост от политическо планиране и изпълнение на политиката, както и необходимост от стратегически общ подход. Ние знаем, че основната отговорност за интеграцията на ромите е отговорност на държавите членки. Ние също така признаваме, че ситуацията на ромите силно се различава в зависимост от конкретната държава членка. Поради тази причина комисията реши да представи европейска рамка за държавите членки, така че те да могат да действат в съответствие с предизвикателството, което трябва да преодолеят. Целевата група за ромите, която започна работа през септември миналата година и работеше до декември миналата година, много ясно показа, че много често твърде малко се прави. 26,5 милиарда евро, които са предоставени по линия на структурните фондове не са освоени така както би трябвало да бъдат. И само 100 милиона от тези средства са били целево заделени за конкретни дейности, свързани с ромите. И само 70% от средствата за техническа помощ, които ще са необходими в повече държави членки, те просто не са били използвани. Така че мерките не са достатъчни и е време сега да се гарантира, че има национални, регионални и общи политики се концентрират върху потребностите на ромите по един конкретен начин. Ние се средоточихме върху четири основни въпроса. Образование, заетост, здравеопазване и жилищно строителство и настаняване. Ние искаме Европейският съюз и 27-те държави членки да се ангажират с това да бъдат преодолени недостатъците и да бъдат съгласувани общи цели в тези четири сфери с целенасочени действия и достатъчно финансиране. Искаме всички държави членки да вградят тези цели в своите действащи стратегии за ромите, когато имат такива стратегии, или да разработят стратегии за интегриране на ромите, ако няма такива стратегии, за периода до 2020 година. За да може да се провери дали усилията водят до постигане на целта, ние трябва да провеждаме редовни проверки на напредъка за това рамката дава основи за един много силно действащ механизъм за наблюдение и този механизъм за наблюдение ще гарантира това, че националните стратегии за ромите се изпълняват, че средствата насочени за интеграцията на ромите достигат до крайните бенефициенти и че се постига напредък и че се постигат целите, свързани с интеграцията на ромите. Комисията смята да се отчита пред парламента ежегодно по напредъка за интеграцията на ромите в държавите членки и Европейската рамка дава възможност да се обединят усилията на всички нива с всички участници, всички заинтересовани страни, с европейското население като цяло и ромската общност по-специално, за да се сложи край на изолацията на повече от 10 милиона европейски граждани. Нещо, което не можем да се позволим да продължава така и в бъдеще. Да продължава така, както е сега. Благодаря ви. Комисар Рединг, сега давам думата на комисар Андор. Благодаря, госпожо председател. Социално-економическото положение на ромите е високо в дневния ред на комисията. Ние приехме стратегия за включването на ромите, днес комисията прие съобщения, европейска рамка за националните стратегии за интеграция на ромите. Тези два документа включват са включени в заключенията на следващия съвет на министрите по социалните въпроси, който ще бъде посветен на интеграцията на ромите. Тези документи са отражение на политическата решимост на Европейския съюз да разреши проблема на милионите роми, които страдат от економическо и социално изключване. Искам да подчертая три основни неща. На първо място комисията очерта европейска рамка за Европейския националните стратегии и за тяхното прилагане. Потвърждава се и решимостта на комисията, че Европейския съюз не може да толерира никаква форма на расизъм, ксенофобия, дискриминация или социално изключване на ромите. Съюзът има морално и политическо задължение да подкрепи държавите членки в техните усилия с всички налични политики и инструменти. Така стигам до втората точка. Съюзът се договори за цялостна стратегия за европейски економически и социален модел, който да се развива по балансиран начин. Стратегията е Европа 2020 е верния политически контекст за разрешаване на множеството проблеми, пред които са изправени ромите. Ние трябва да използваме заложените цели, водещи инициативи в тази стратегия, както и структурите за докладване по ромските въпроси. Милиони европейски граждани са изключени от участие, което е неприемливо. Накратко, няма обяснение из, изключен, изключването на ромите да продължи в Европейския съюз. Основните цели за заетостта, намаляване на бедността и образованието в а, стратегия 2020 а, са мерило за прилагане на политиката за интеграция на ромите. Има четири области, които са набелязани, които са от стратегическа важност за преодоляване на изключването на ромите. Достъп до заетост, разрешаване на разликата между заедостта сред ромите и неромите. Няма да постигнем целите на 2020, ако не направим това. На второ място, достъп до образование. Всички ромски деца трябва да имат достъп до качествено образование, да не бъдат изправени пред дискриминация или сегрегация. Всички ромски деца трябва да завършват училище. На следващо място достъп до здравеопазването, като се премахнат разликите между достъпа до здравеопазване, между ромите и неромите, държавите членки ще осигурят нужния достъп до здравеопазване на всички. На последно място достъп до жилищно настаняване, основни услуги. Ситуацията това отношение сред ромите е много по-зле, отколкото в останалото част от населението, както достъпа до водоснабдяване, електроснабдяване и прочее. Липсата на интегриран подход има отрицателен ефект върху интегрирането на ромите в обществото като цяло и допринася за тяхната бедност. На трето място Европейския съюз трябва да използва средствата разумно. Сега се изготвя от комисията многогодишната финансова рамка, която ще включва конкретни предложения за структурните фондове. Според мен, структурните фондове трябва да бъдат приведени в съответствие с стратегията Европа 2020. Това се отнася за сферите на политиката, за които отговарям аз, заетост и социално приобщаване, както и за социално-економическото интегриране на ромите. Финансовите инструменти трябва да бъдат по-ефикасни. Това е наша ключова цел – Мога да спра сега до тук. Е, очаквам да чуя вашите предложения и мнения. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин комисар Андо. Сега давам думата на министър от името на съвета. Е, Госпожо председател, господа комисаря, Продължавам на английски. Унгарското председателство приветства съобщението за европейската рамка за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите. Бих искал да изразя моята благодарност не само за извършената работа, но също така за личен ангажимент на комисар Редин, комисар Рандор и всички, които са работили, за да се направи това е значително постижение. С представенето на този стратегически документ ние правим огромна стъпка напред към осъществяването на един от основните приоритети на унгарското председателство. Обедена съм, че това ще бъде важен принос за подобряването на економическото и социално положение на ромите в Европа, заедно с наскоро приятата резолюция на Европейския парламент по Европейската стратегия за приобщаване на ромите въз основа на доклада на Ливия Ярока. Крайната бедност, дискриминацията и маргинализацията продължават да бъдат проблем за огромни количества е, роми в цяла Европа. За това крайно време е да се потърси да се намери подобрение. Ние не можем да си позволявам да казваме, че това е техен проблем, не наш. Повече от това хората никога не трябва да бъдат разглеждани като проблем. По-скоро трябва да бъдат разглеждани като възможност, то благоприятна възможност. Като отчитаме сегашната економическа и демократска ситуация, утвърждаване на економическия социален статус на ромите може да прищи нови човешки ресурси по този начин, допринасяйки за економическия растеж дългосрочен аспект. Унгарското председателство винаги е смятало, че освен необходимата борба срещу дискриминацията, необходима е нова политика с три ключови елемента – заетост, образование и жилищно настаняване. Комплексните политически действия в тези три сфери допълнени от достатъчно наблюдение, така както се предлага от комисията, ще доведат до значителна промяна, ако държавите членки изпълняват тези дейности. Усилият на държавите членки ще ни помогнат да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година. Мерките за социалното приобщаване на ромите могат да бъдат включени в различни политики. Сега вече широко се признава, че мерките, координирани и вдъхновявани на европейско ниво, могат да доведат до значителен принос и подобряване на ситуацията. Какво ще бъде следващото? Унгарското председателство възнамерява да представи и да обсъди съобщението по време на следващото заседание на платформа за ромите на 7-8 април през Будапешта и вие всички сте поканени сърдечно да присъствате и да участвате. Съветът ще се занимава с този въпрос по хоризонтален начин. Първо през април Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще обсъди на 12 про този въпрос. След това ще има заседание на съвета по заедостта и след това ще бъдат прияти заключения на съвета. Също така съвет по образование ще разгледа документа на 20 май. И окончателният момент ще бъде утвърждаването на предложените мерки на Европейския съвет през юни. Но разбира се, това ще бъде само едно ново начало, водещо към координирани действия на европейско национално ниво, за да можем да помогнем на това истински европейско младсинство. Благодаря ви много. Благодаря ви. Сега започваме дебата с оратори от името на политическите групи. Господин Токиш от името на ЕНП. Имате три минути. Заповядайте.

Благодарим ви много за това, че направихте голяма стъпка в посока към а, осъществяване на ромската стратегия. В петък ще честваме Международния ден на ромите и Именно на този ден ще се събере Европейската платформа за ромите. Заседанието ще се проведе в Унгария. Това са важни крайъгълни камъни. Тук става дума както за един общо европейски план, който е координиран на европейско равнище, така и за дейности на местно равнище. Европейски Европейския съюз от години чака такъв план, който да насърчава включването на ромите. На 24 юни на срещата на държавните правителствени глави се надяваме да бъде поставено началото на една истинска европейска стратегия за ромите. От гледна точка на правата на човека, проблема с ромите е един от е, най-важните и най-съществените. Задача на държавите членки е да гарантират спазването на основните човешки права. Европейския съюз може да зададе рамката, но тя трябва да бъде изпълнена с съдържание от страните членки. Европейския стандарт е една технически, техническа минимална норма. На мен ми се иска тази тема да излезе извън рамките на партиите, политическите групи, мандатите и така нататък, защото само по този начин може да се преодолее екстремната бедност и изключването на раомите. Искам да почетая следното. Важно е, е стратегията да бъде е, определена възоснова на економически, а не на други критерии. Има и още нещо, което е важно. Важно е да се спази принципа за равни шансове, принципа за а, недискриминиране, за, принципа за неразделяне населението на роми и роми. За осъществяването на тази програма трябва да допренесат всички неправителствените организации, ромските общности, а, изобщо всички а, органи, които работят в тази сфера. Тази тема не, не бива да бъде е, употребявана за създаване на нови страхове е, или за е, политически е, дебати. Не може да се говори а, е, за а, е, колективна а, е, вина. Не може да се тези изкупителна, колективна изкупителна жертва. В рамките на унгарското председателство може да се намери решение по тази тема. Това е един от нашите основни приоритети. Надявам се срещата на върха през юни да вземе решение. Моля ви да подкрепите програмата. Е. Благодаря за социалистите и демократите, госпожа Флашакова бе. Комисар. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар. Искам да ви поздравя за това, че представихте тази нова рамка. Радвам се, че са след няколкото апела на Европейския парламент най-сетне се представя тази стратегия от страна на комисията. Това е своевременно, защото ситуацията се осложнява непрекъснато. Много роми живеят в недостойни условия. Има също и терор. Например, наскоро имаше демонстрация в Унгария. Това е показателно. Ситуацията е спешна аз не мога да приема обаче решението на комисията да не се консултира с заинтересованите страни при изготвянето на рамката. Странно е, че от една страна рамката подчертава нуждата от сътрудничество с гражданското общество, и за, с Европейската платформа за а, приобщаване на ромите, а също времено комисията не се е консултирана с неправителствените организации на ромите. Що се отнася до а, съдържанието, мисля, че рамката е добра и Европейската комисия дефинира компетенциите при решаване на паневропейски проблеми, но основните компетенции са все още в ръцете на държавите членки. Европейския съюз обаче трябва да координира националните стратегии и да гарантира контрола върху тяхното изпълнение. В това отношение е наложително да подчертаем наблюдението върху националните стратегии, за да се установи дали те работят за постигането на същите цели, каквито са заложени в Европейската стратегия. В това отношение ми се струва, че комисията не е достатъчно амбициозна. Тя трябва да има по-строг подход, що се отнася до очакванията и от държавите членки. Има четири области образование, заетост, здравеопазване и жилищно настрояване. Когато посещавам ме ромски общности в Европа, ние виждаме, че това са ключовите сфери, които трябва да бъдат подобрени. Същевременно трябва да подчертаем, че тези цели са упоменати и в програмата на десетилетието за интеграция на ромите. Сега е момента да се приложат на практика тези мерки. Не трябва да се борим само срещу дискриминацията, но и а, речта на омразата. Искам да се спрям на финансирането. Работната група на комисията подчерта, че държавите членки имат доста недостатъци относно използването на средствата от Европейския съюз. Комисията трябва да гарантира използването на тези средства да не бъде прекалено административно обременено или бюрократично и заделените средства да се използват по предназначение. Искам отново да благодаря на комисарите, да ви благодаря за тази рамка и да изразя своето пожелание тази програма, тази нова рамка да доведе до положителните резултати, които всички ние очакваме. Благодаря. Има синя карта от господин Обермайер. Приемате ли? Да, господин Обермайер, имате думата. Благодаря, колега, за това, че ми позволихте да ви задам въпрос. Вие сте се занимавали задълбочено с доклада и най-вероятно но знаете, че страните членки трябва да плащат глоби, ако а, а, се установи, че те не спазват стратегията. Какво мислите по следния въпрос? А, една държава трябва ли да плаща глоби, ако ромите не посещават основно училище? Във, във всяка държава основното образование е задължително. Ако ромите обаче не посещават основното училище, държавата ли трябва да плаща глобата? Всъщност задължението да праща децата си на училище на родителите? Благодаря. Благодаря за въпроса. Искам да кажа едно нещо. Аз съм за гарантирането на правата, но също време трябва да а, държим сметка и за отговорностите. Разбира се, че родителите са тези, които се грижат за децата и устояват техните права. Европейските държави обаче трябва да създадат условия Децата не трябва да страдат заради недостатъците на своите родители. Те трябва да ходят на училище. Благодаря. Сега от името на Алде, господин Илчев, за две минути. Аз също искам да благодаря на докладчика госпожа Ярока, както и на представителите на комисията, на съвета и на унгарското председателство, тъй като те направиха пред нас много сериозни обещания и поеха много важни ангажименти когато говорим за интеграцията на ромите не бива да забравяме че става дума за най специфичния и може би най сложния проблем на европа и на европейския съюз проблем който е неразрешим само чрез финансиране само чрез антидискриминационно законодателство или само чрез лансиране на образователни програми. този проблем може да намери решение единствено чрез комбинацията на всички тези подходи и наистина в рамките на единна политическа воля днес съюзът повече от всякога е насаме със своите дванадесет милиона роми. някои още не разбират че тези хора не са просто само български румънски и словашки роми а те са граждани на съюза с еднакви права и задължения и същевременно с ограничени възможности. ситуацията както виждаме е доста сложна. стратегията на европейския съюз за интегриране на ромите ще бъде толкова успешна колкото по интегрирани бъдат действията инициативите и политиките на държавите членки и на всички европейски институции. импровизациите и едностранните действия може дори да нанесат по скоро щети вместо да произведат ползи и тук е мястото да се каже че в някои от държавите членки знанието за ромите е недостатъчно в някои случаи дори е превратно. от това следва че ромският въпрос в европа трябва да се изучава активно и професионално да се следи неговата динамика иначе има опасност вместо да неутрализираме цъкащата бомба само да я преместваме от едно място на друго върху картата на стария континент. ядрото на нашата амбициозна стратегия не може да бъде друго освен гигантско усилие за образование на ромите максимално включване на децата им в образователната система елементарна квалификация на младежите ограмотяване на възрастните. голямата цел трябва да бъде един нарастващ през следващите години процент от роми подготвени за трудовия пазар и с култивирано отношение към институциите и законността. това е единствената гаранция че животът на ромите няма да се развива в бъдеще както досега като мизерно съществуване върху пясък в който безсмислено потъваха парите на европейските данъкоплатци. благодаря ви. Благодаря за зелените, госпожа Флотре. Благодаря, госпожо председател. За мен е ново да чуя, че сега ще има европейска координационна рамка, която ще принуди държавите членки да представят своята национална стратегия за интеграция на ромите до края на годината, че комисията ще оцени стратегията и след около една година пак ще говорим по тази тема. Харесва ми това, че е, е изготвен график, изготвена е пътна карта, която дава възможност на парламента да бдително да следи тази тема. Съобщението на комисията включи и това, което бяхме представили в доклада от страна на парламента. В националните стратегии трябва да бъде включена и Агенцията за правата на човек. Смятам, че тази агенция е компетентна, трябва да работи съвместно и с Европейския съюз. Занимава се с обучение на медиатори, на последници, които да поддържат и да контакта с ромската общност трябва да бъдат включени ромите от други държави в хода на разширяването. В съобщението липсва обаче нещо не се е, казва достатъчно ясно, че е необходимо да бъдат включени ромите на всички равнища при разработката, при осъществяването и при оценката на проектите. Говори се за информиране и консултиране, но включването на ромите е от решаващо значение. Казахме вече, че има добър и положителен опит, който доказва правилността на това и това е слабост в съобщението на комисията. Втора слабост в това съобщение е, е са всички въпроси, свързани с антидискриминацията. Аз считам това за много важно. Е, е, е, би било много добре, ако има специален параграф, който се отнася до противодействието на дискриминацията, до създаването на достъп на ромите до правосъдието. Това не се казва изрично в съобщението на комисията и това според мен е, е слабо място в документа на комисията. Говорихме и за медиаторите. Това е една програма на а, а, за съвета на Европа, но би могло да се говори и за насоките, разработени от съвета за да нямаме две различни стратегии или две различни референтни рамки за оценка на националните стратегии. Би било добре, ако съобщението включва и тези неща. Смятам обаче, че работата на комисията все още не е завършена. Мисля, че страните членки трябва ежедневно да усещат натиска, който се упражнява върху тях от страна на комисията, гражданското общество. E Благодаря. Сега от името на европейските консерватори и реформатори, господин Кирков, с една минута. Това предложение е възможно за по-добро интегриране на ромите в държавите членки и те да получат равни възможности и права на европейски граждани. Основната цел на програмата е да се гарантират универсалните права на всички тях. Боя се обаче, че тази сложна програма, както и предишните, може да не бъде изцяло изпълнена. Компетенциите на държавите членки в сферата на образованието, женичното настояване и здравеопазването трябва да се спазват. Но изглежда се накърняват правата на държавите членки в сферите на, на тези политики. Европейския съюз първо трябва да се вслуша в гласа на ромите. Програмите са твърде сложни, те не стигат до хората, които се нуждаят най-много от помощ. Малко е постигнато за 10 години по места. Комисията сега трябва да се фокусира върху упростяване на процедурите за достъп до средства от Европейския съюз и как най-добре да следи за изпълнението на тези програми. Тъй тъй се харчат пари, нека да направим така, че те да се харчат целево и добре. Благодаря сега от името на ГУЕ. Давам думата на госпожа Ернст за две минути. Благодаря, уважаеми дами и господа. От една страна е добре, че ще има рамкова стратегия за ромите, от друга страна обаче е, трябва да ви отразвя. Е, това, което представи комисията е нещо, което сме разработили отдавна с представителите на ромите. Е, представители на ромските общности с или без рамкова стратегия говорят за това, че има нужда от ясни мерки, ясни насоки. Все още няма ясно разработени санкции за неспазване на стратегията. Не са разработени действителни станции, а, така че а, а, задълженията а, някакси имат много празноти, са почти като швейцарско сирене. Но какво предлага комисията, освен четирите акцента? А, структурно участие и в структурно включване на ромските а, общности в вземането на всички решения, които се отнасят а, до тях. А, в а, перспективата на равенството между полото, липсват и редица други перспективи. Това, което много ме ядосва и според мен е скандално, нищо не пише за ксенофобията спрямо а, ромите. Аз ви питам а, направо. Не е ли една от причините за вредното отношение към ромите това, че не сме използвали европейски структурни средства е, за това? Аз смятам, че това, което е записано в съобщението, не е достатъчно и очаквам промени. Благодаря за групата на групата на Европа Свободата и демокрация, господин Бургецио. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че съм евроскептик, имам положително отношение към идеята да се преодолее маргинализацията и дискриминацията в 2020 година. Но ние чуваме много възвишени приказки за наблюдението на комисията нищо не прави. Комисията не ни обяснява защо в страната на госпожа Рединг, Люксембург, хората нямат катуни, каквито има във Франция, Германия и в съседни и други съседни на Люксембург страни. Не разбирам как това може да се случи, госпожо комисар Рединг. Ако говорим за ситуацията в моята страна, то там има много роми и има хора, които са били арестувани в Италия, защото те са продали собственото си дете на трафиканти, за да бъде използвано детето за насилствена проституция, вместо да изпратят детето си на училище. Нека да говорим за тези проблеми също така. Не трябва да бъдем заслепени и трябва да признаем проблема или по-скоро истината, че много от проблемите на ромите са проблеми, които те сами си създават. Председателя, благодаря ви. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред